Chers collègues, je vous invite à prendre place. Уважаеми колеги, моля замете местата си. След малко започваме работата си. Закъсняваме малко. Chers membres, Je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième journée de notre session. Уважаеми членове на Комитета на регионите, добре дошли на сутрешното ни заседание, част от пленарното заседание тази седмица. Поздравявам ви за отличната работа вчера вечерта в мое Благодаря ти, Марко, за от личното ръководство на дебата, което ни позволи да приемем реги... резолюцията е, с предложенията на Комитета на регионите за новия мандат на работата на Европейската комисия. Ще работим с е, Световната здравна организация в Ахен, Мастрихт и Лиеж – И в контакта си с тази институция установих за пореден път до каква степен работата, която вършим, има пряко отражение върху живота на хората. Нашата резолюция е много важна, за да се позиционираме спрямо, спрямо европейските институции с подготвителния документ, е, който получихте в допълнение на дневния ред на съвета и с резолюцията от вчера, смятам, че сме излязли с едно ясно, силно послание е, за своята позиция и ще можем да се основаваме на тези текстове през следващите седмици и месеци. Нека сега да благодаря на нашия генерален секретар Иржи Бурянек. Е, той е, приключва работата си. Мандатът му изтича на 31 юли. И нека да използваме възможността да му благодарим за отличната работа и да му пожелаем успех от тук нататък господин генерален секретар, господин а, а, драги Иржи, вие а, започнахте а, работата си в съвета на регионите преди пет години и беше удоволствие да работим заедно през тези 5 години с вас се опитахме да обновим начин на работа на Комитета на регионите и да увеличим въздействието си спрямо останалите институции на Европейския съюз. Вашия принос към напредъка на европейските институции е основен елемент на цялата ви кариера. Личният ви кариерен път е, е, е свързан с продоляването на разликите между изтока и запада. Е, вие сте роден в Чехословакия, но сте пораснал в западна Германия и по съвсем естествен начин сте посредник за продоляването на различията между изтока и запада. Сигурен съм, че ще продължите да работите все така ангажирано и по-нататък. Пожелаваме ви а, здраве и благополучие след пенсионирането. Ето един малък подарък. Не е много голям, но доста тежък. Това е албум с фотографии от всички трансгранични региони в Европейския съюз. Cher avant de vous donner la... Уважаеми Иржи, преди да а, ви дам думата, нека отново да ви благодаря и да ви пожелая успех от тук нататък. Уважаеми а, господин председател, драги Карл Хайнц, уважаеми членове на Комитет на регионите, уважаеми колеги, развълнуван съм от а, е, казаното току-що. Действително за мен беше удоволствие да работя с а, всички вас. Беше привилегия. И действително има връзка между а, личния и професионалния ми път, защото винаги съм се опитвал да прехвърлям мостове. Именно за това, когато започнах работата си като генерален секретар, в изявлението си тогава казах, че хората, работещи в трансгранични обстоятелства, като вас, като тези работещи в трансграничните региони между Чехия и на Германия са тези, които придвижват Европа напред. Нека да направя три да, по, да говоря по три а, теми. Ако позволите, ще, ще продължа на английски. Искам да кажа три основни неща, които заслужават внимание, които благодарение на вашето ръководство, господин председател, и на политическите групи, и на членовете, са теми, по които Комитета на регионите показва силна ангажираност. Една от нашите задачи беше да подкрепяме членовете на Комитета на регионите в тяхната работа. Вие сте избрани на местни регионални избори и хората са ви дали своето доверие. Нашата задача беше да ви подкрепяме в съвместната ви работа тук и целта беше да подобрим услугите предоставяни на членовете. Например, създадохме обслужването на едно гише, което има за цел да улесни нещата за вас и също се опитваме да ви предоставим по-добра оперативна подкрепа. Може би си спомняте, че преди 4 години променихме структурите и увеличихме почти двойно експертната подкрепа, която е на ваше разположение. Има още един въпрос. Важно е да ви подкрепим и в това и, и чрез е, а, обясняване на вашата уникална позиция и потенциал пред а, е, останалите институции. Именно за това Имаме комуникационен екип и създадохме сътрудничество в цяла Европа с вас, позволявайки ви да използвате своя потенциал като спечелили доверието на гражданите, за да повлияете на процеса на работа на европейските институции. Трябва да продължим по този път. Да видим какви са новите възможности в междуинституционните връзки и как ще продължи работата за напред след новите избори. Искам да благодаря не само на вас, господин председател, и не само на членовете на Комитета на регионите, но и на служителите на Комитета на регионите. Изключително мотивирани колеги. способни да работят посветено. Работил съм в комисията и в съвета и знам, че и в другите институции има мотивирани служители, но мога да ви уверя, служителите на Комитета на регионите са изключително мотивирани. Е, за първи път проведохме и допитване за е, това доколко служителите на Комитета на регионите са доволни от работата си и резултатите бяха изключително окоръжаващи. Очевидно е, че служителите на Комитета на регионите с голяма готовност вършат своята работа и предоставят услуги на членовете. Искам да ви благодаря за подкрепата в тази област. И на трето място ще кажа и някои лични неща. Както казахте в самото начало, начина по който се е развил животът ми – е това, което в крайна сметка ме е довело до тази институция. След 68 година, след събитията през 68 година и инвазията на Чехословакия, живях доста време от другата страна на желязната завеса. Но още тогава забелязах, че има местни и регионални политици, които въпреки а, желязната завеса успяха да постигнат връзки между Чехия и Германия, да кажем. Имаше партньорство между а, Карловия университет – и университета в Пасао. Знам, господин председател, че и вие работите по подобни е, връзки и този тип наблюдения силно ме мотивираха с моето лично професионално развитие. Комитетът на регионите, според мен, е по-необходим от всякога до сега. Необходим в качеството си на посредник, прехвърлящ мостове. Знаете какво става с Брексит, с солидарността между държавите членки, с солидарността между по-силно и по-слабо развитите региони, с демократичните ценности. Така че ще има още по-голяма нужда от вас. И тук искам да цитирам и заместник председателя Оттингер, който наскоро в разговор с нас каза, колеги, трябва да се подготвите да защитавате демократичните ценности още по-силно. Подгответе се за борба. И в тази връзка Комитетът на регионите е фар на солидарността между гражданите. И така, благодаря ви много. Казвам ви довиждане и, в, и ви уверявам, че въпреки, че приключвам работата си в Брюксел, няма да спра да работя с вас, тъй като това в крайна сметка е част и от моето ДНК. и ще се върна а, в Мюнхен и в Чехия и а, ще взема със себе си а, духа, който виждам тук. Благодаря. Благодаря много, господин генерален секретар. Благодаря, Ежи, за това послание, което бе свързано с личния ви живот, с бъдещето и което беше призив за бъдещата ни работа. Благодаря и успех с личните ви проекти през следващите месеци и години. Уважаеми колеги, нека сега да преминем към следващата точка от дневния ред. Предвижда се дебат Относно въздействията на становищата на Комитета на регионите, благодарение на вашата работа и подкрепата на администрацията успяхме по-добре да организираме стратегическото си планиране, така че по-добре да насочим сътрудничеството с другите институции и да имаме по-силно въздействие върху някои от основните теми, свързани с стратегическото развитие на Европейския съюз. Документите, с които разполагате, представят подробностите. Кой иска да вземе думата? Има двама желащи, които вече са дали знак. Нека да дам първо думата на Никола Довославич. Хвала, председниче, колегици и колеги. Отбор Регия усвоил е мишление. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Комитета на регионите по време на тази финансова година за... и е, е, бе е, прият план за периода след 2020 година. Целта е да се намалят разходите е, имаше е, призиви да се намалят разходите за ОСП, за развитие на селските райони, е, за сближаването. И ние се противопоставихме, искаме по-силно финансиране на проекти и също време на Европейския парламент прие своя доклад за многогодишната финансова рамка и трябва да заявим, че резултатите от този доклад – са положителни. През март тази година в Добравник организирахме специален семинар на Котер по тази тема. Този семинар бе проведен по време на конференция на високо равнище на приятелите на сближаването, организирана от Министерството по европейските въпроси на Харватия. Длъжни сме да действаме. Влиянието ни е ограничено, но трябва да го използваме максимално. Трябва твърдо да заявим, че това са основни елементи от политиката на Европейския съюз и трябва да бъдат запазени. Благодаря. Благодаря. Давам думата на Рене Дерер. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Благодаря, господин председател. Нека да кажа няколко думи от докладчикът ми Райсбер, от името на докладчикът господин Райсберман, който не може да бъде в момента тук. Радвам се, че можем да направим дебат е, за въздействието на основните становища, особено по е, дискусиите за бъдещето на кохезионната политика. Нашите становища имат сериозно въздействие върху решенията на Европейския парламент, включително за кохезионните фондове, които в момента присъстват във всички региони. Също има много сериозно измерение, свързано с борбата с климатичните промени но не може да се каже, че всичко е решено. Има още много моменти, които трябва да се акцентират. Ние не бяхме съгласни с решението на съвета за отслабване на измерението на борба с климатичните промени, намаляване на 25% на емисиите. Е, тоест, е, Комитета на регионите може още да помисли е, с това да засили ефекта на своите препоръки, но във всички случаи сме свършили добра работа. Благодаря. Кристоф Клерджо има думата. Благодаря, господин председател. Скъпи е, колега, в духа на изказването на колегата, който е, говори преди мене, искам да обърна внимание също на последните месеци, в които е, така работиме по нашите становища, защото немалко от нашите становища все още не са гласувани от Европейския парламент и е, съответните условия за разпределяне на средствата по хизион, кохезионните програми още не са създадени. Така че е, извеждането до финален е, вид на текста е, е свързано и с. Е, това да дадем възможност е, на е, докладчиците, работещи по законодателните предложения, да, докара, да изведат работата до край и съответно да приложат различните възможности и инструменти. D'autres demandes de parole, alors euh, merci beaucoup à tous ceux qui sont Не виждам други желания за изказвания. Благодаря на всички, които се изказаха. Смятам, че е, това е, допълва много точно картината за това какво правиме. Нашите становища не са предназначени да бъдат хвърлени в кошчето за буклук, дават възможност да се работи върху тях. Ние трябва да продължим именно в този дух. И не трябва да падаме жертва на така грешната представа, че основната работа е свързана с подготовката на законодателните предложения. Напротив, работата продължава и след това. И това е добра полука, която не трябва да забравяме в е, бъдеще. Сега следващия доклад е трансграничното измерение на намаляването на риска от бедствия. Нашия докладчик е Роберто Кямбети. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Господин докладчик, имате думата. Добър ден на всички. Бедствията не познават граници, следователно е необходимо съседните региони да си сътрудничат, за да осъществяват превентивна дейност. Това и изисква да се обърне повече внимание на превенцията и неутрализиране на риска. Управлението на риска трябва да включват транснационални сценарии от двете страни на границата, за да се предотвратят и смекчат последиците от бедствието. Трябва да се премахнат пречките пред трансграничното сътрудничество чрез приемането на инициативи и нормативни документи, които да дадат възможност на граничните райони да работят заедно. Ролята на местните регионални власти а, трябва да се засили има различ, различават се нормативните бази и законодателството в различните държави членки. Това осложнява сътрудничеството в, в периоди на бедствия. От, от нас, към нас постъпи искане да а, предвидим възможност а, градовете да станат по-сигурни и по-устойчиви при, на катастрофи. Необходимо е да се отчетат интересите на регионите, като се очертаят рисковете, те да станат по-видими и да се създадат възможности за наблюдение на рисковете. Създаването на научни комитети за анализ на рисковете, да се създадат мрежи на знание и разработване на, типове, на типология, така че да се гарантира по-добре добро сътрудничество. Необходимо е да създадат бази данни, за да знаем какви с каква инфраструктура, с каква материална база а, разполагат а, двата региона. Обучение, създаване на специални курсове за младите, разработване на университетски курсове, които да използват натрупания опит. Използване в по-добра степен на корпуса за солидарност, това е слабо позната възможност. А тя може да се използва за обучение на младежите. Могат да се, да се обучават младите в дух на доброволческа дейност. Необходимо е обучение и за местните власти. Местните администрации не винаги знаят в какво се състоят техните задължения и отговорности следователно не подготвят планове за реагиране при рискове. Постигане на трансгранични споразумения, за да може да се реагира бързо при бедствие. Приемане на съкръщения на ключови думи, които да се използват при неотложни ситуации Трябва да се създаде длъжността на управител на рискове. Благодаря на комисията НАТА за сътрудничеството при подготовката на този доклад. Благодаря на служителите от групата на ЕКАРЕ. Благодаря на моите сътрудници. Благодаря и на работата, която извършихме съвместно с на другите групи. Бяха внесени различни изменения от най-отдалечените региони. Предложих изменения на докладчика, които да съответстват в по-голяма степен на духа на доклада. Ние постигнахме устен компромис с колегата Катанио. Благодаря още един път за сътрудничеството с различните колеги по, при разработването на този доклад. Благодаря за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 Становището е изключително важно и а, то и, и знаем, че а, е хубаво това, че Комитета на регионите започна да работи по тази тема. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя нашия докладчик и да кажа, че в граничните региони ние сме мобилизирани за борба срещу катастрофите и бедствията. Тези бедствия включват пожари, например, когато трябва да се борим в, срещу пожари в Пиринеите и съседните региони в Испания, е необходимо да се обединят усилията за превенция и способностите за реагиране. Очевидно има нужда да се засили и капацитета за предоставяне на доброволна помощ. Във Франция в много доброволни доброволците доб... са изключително важна част от усилията за справяне с бедствията. Ние трябва да зачитаме спецификата на всяка страна, но когато има и професионални пожарникари, говорим за мобилизация на младите в рамките на солидарността и е очевидно, че текстът не бива да поставя под съмнение капацитета за мобилизация. Поздравления за доклада и всеки един от нас трябва да си даде сметка колко е необходимо да се повиши капацитета за мобилизация. Следващият оратор. Благодаря. Аз съм председател на малък регион, който страда често от бедствия, като земетресения, пожари и не е лесно да се организираме. Ние имаме партньорство с граничните балкански региони. Темата е свързана и с начина по който организираме дейността си. Бих искал да изразя няколко съображения. Първо, искам да поздравя докладчика Чамбети. Докладът е съсредоточен върху конкретни а, теми и също така е необходимо да има ясни правила. Трябва да се знае кой какво прави, кой за какво отговаря. Споделям подхода, който е насочен към премахване на пречките пред трансграничното сътрудничество. Искам още един път да благодаря много убедено на докладчика. Благодаря. Не виждам други искания за изказване. Давам думата пак на докладчика. Благодаря. Онова, което ме обогати по, при разработването на този доклад – е, че вече в Европа има изграден сериозен капацитет, например сътрудничеството между Фриули и Словения. Това е пример, който трябва да се използва и другаде. Има региони, които си сътрудничат много добре, но в много други региони а, не се знае какво има от другата страна на границата. На колегата Бланк искам да кажа, че не бива да се прави а, разграничение между професионалните и доброволните а, служби. Но при, в случай на бедствие по време на катастрофа. Добровол... Доброволните служби са изключително важни. Без тях трудно ще се справим. Както е написано в доклада, трябва да, да се постави акцент върху обучението и върху сътрудничество с други служби, но доброволците имат своята ценност. Това са хора, които осъществяват друга професия, но в случай на бедствие се намесват много активно. Не бива да смесваме професионалните служби, които са които извършват основната дейност, но доброволците осигуряват решаваща помощ. Благодаря. Сега преминаваме към гласуването на измененията. Започваме с изменение номер едно. Кой е за? Против? Приема се второ изменение на докладчика, което замества първоначалното изменение за, против, приема се. Трето изменение на докладчика, което замества първоначалното изменение. За него има устно изменение, което виждате на екрана. Кой е за? Против? Приема се. Четвърто изменение за. Против. Приема се. Пет на докладчика за. Против. Приема се. Шесто изменение за. Против. Приема се. Седмо изменение за. Против.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 Гласуване на окончателния текст за. Становището против, въздържали се. Становището се приема единодушно. Поздравление за докладчика. Сега стигаме до становището по новата европейска програма за ускоряване на развитието на секторите на морската промишленост. Искам да поканя докладчика Клержо да дойде на трибуната и прехвърлям председателството а, на колегата Маркова, тъй като трябва да посрещна комисаря. Ще се видим след малко. Okay, um, ladies and gentlemen, let's move. Добре, дами и господа, нека да продължим. Нашия доклад Кристоф Клержо е тук и може да представи становището. Заповядайте. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Искам първо да благодаря на всички членове на комитета, които излязоха с изменения и, подобря, и подобриха доклада. Благодаря и на експертите. След няколко месеца ще се състави новата комисия и ние се надяваме, че с нашата работа ще можем да окажем въздействие върху тяхната, съставането на пътните карти на комисията. също така трябва да видим какво ще предлага и съвета, което ще бъде тест е, за желанието да се изведе е, развитието на морската промишленост сред приоритетите. Европейската комисия коментира необходимостта да се изгради нова индустриална политика. И ако това е така, е, морските промишленост трябва да има една оперативна пътна карта до 2030 година. Вчера с госпожа Батио обсъдихме, е, че не можем да чакаме комисията да ни каже за вашия сектор използвайте съществуващите инструменти и ако имате конкретни предложения, трябва да ни покажете, че те са абсолютно необходими. Е, по този начин само е, влизаме в руслото на индустрии, които вече изчезнаха. За това трябва още от сега да предвидиме конкретно пригодени за специфичните е, измерения на морската промишленост инструменти. Така ще отчетем и е, факта, че трябва да се работи по индустриалната ни политика и политиката за конкурентно способност, за да бъдем водище. Също така е, ще е тест за това да използваме морската промишленост за справяне с е, съответните прояви на климатичните промени и замърсяването на океана. Също се бориме и с предизвикателството да привличаме млади хора в тази индустрия, да осъществяваме устойчиво развитие на крайбрежните региони. Имаме достатъчно компетенции, за да работим по тази промишленост, затова предлагаме и да се изградят мрежи за сътрудничество между регионите. Вие може би ще се изненадате е, колко много е, изменения са подадени немалка част и от мен самия. Имайте предвид, че измененията от е, комисията НАД трябваше да бъдат приключени преди 4 месеца. Много от измененията подчертават необходимостта да се инвестира в традиционните дейности е, в е, областта на риболова и аквакултурите. Това е така. Тази, този сектор е изклю... Секторите, които а, е, са важни за нашето бъдеще, имат своето значение и в момента. Ние трябва да търсим един конкретен и специфичен подход към е, морската индустрия и считам, че го правим с е, това важно предложение. Очаквам бележките ви, очаквам е, с. Е, увереност е, гласуването и смятам, че е, в екип ще, изведе, ще излезем с едно добро становище което покрива аспекти от много европейски политики и много предизвикателства пред е, крайбрежните територии на страните членки. Благодаря. Right, uh... Thank you. Thank you very much for the Благодаря. Благодаря за увода. Има ли желания за изказване? Да, заповядайте. скъпи господин председател. Изменение номер 16. Шведската делегация ще гласува против това изменение, защото когато се говори за някои региони, се пренебрегват други. Балтийските е, страни, Финландия е, и други имат своите притеснения в такъв смисъл. И изчитаме, че трябва да има много конкретно пригоден подход към е, Балтийско море специално. Ако правилно е, ви разбирам, става дума за изменение номер 16, е, така ли? То бе е, дискутирано от различните групи и е, вие коментирате, е, че и други има против, имаме предвид. Добре, други изказвания? Ако не, нека да започнем с изменение 1R на докладчикът за против Одобрено. Изменение 1 отпада. Гласуване в блок 2 и 3 за. Моля, гласувайте. Против. Няма. Одобряват се. 4. Докладчикът е за. Това е негово предложение. За. Против. Няма. Приема се. Пето. Докладчикът е против. Моля, гласувайте за. Против. Мнозинството е против. Отхвърля се. Гласува на анблок 6, 7, 8 и 9. Моля, гласувайте за. Против. Няма. Приемат се. Десето. За. Против от сина, но мнозинството е за одобрено. Изменение на докладчика 11Р за. Господин докладчикът иска нещо да коментира. Заповядайте. Искам само да обърна внимание. Тук е, става дума за подхода ни към международната политика. Смятаме, че трябва да има споразумение е, в е, текста за това, че трябва да има защита срещу нелоялна конкуренция, а също така и да има възможности за търговски обмен за крайбрежните области. Нашите приятели от Гърция предложиха текст за прекалена либерализация на тази търговия, за това е, предпочитах да разгърнем малко изменението, да се включат и е, услугите, но е, да си остане като цяло предложения текст на комисията НАД. Благодаря. 11R гласуваме. Всъщност изменение 11, е 12 и 13. Моля, гласувайте за предложението на докладчика за. Против. Нека да проверим електронно. Can we close the vote? Край на гласуването. Майче не е още време. Ето сега вече край на гласуването. Мнозинството е за одобрено. 11, 12 и 13 отпадат. Сега 14 и 15 заедно. Гласувайте за, против, Одобрява се 16 от, е оттеглено, няма да се занимаваме с него. 17 за. Благодаря против. Няма одобрено. 18 за. Против. Няма. 19 Р на докладчикът, което покрива 19-то. Моля, гласувайте за изменението на докладчикът. Против? Няма. Одобрено. 19 пада. 20 за. Против? Няма. Одобрено. 21 за. Против? Има неколцина, но мнозинството е за. Продължаваме с изменение 22 R на докладчикът. Гласуваме за докладчика за против. Няма против. 22 пада. 23 е, докладчикът е против. Моля гласувайте за. Не, против. Мнозинството е против. Отхвърля се. Сега гласуваме заедно изменение 24 до 31. Гласуваме анблок за, против, няма, приемат се. Гласуваме изменение 32. За, моля гласувайте. Против, няма. Одобрено. Изменение на докладчика 33R покрива 33, 34 за, против. Мнозинството е за. Приемат се. 33, 34 отпадат. Изменение 35 за, против. Няма одобрено. Сега отново анблок от 36 до 42. Моля, гласувайте. Против. Няма. Приемат се. Стигаме до изменението на докладчика номер 43R за против няма, приема се 43 отпада. 44R на докладчика. Моля гласувайте за. Против няма. Одобрява се. 44-45 отпадат. Докладчика дава изменение 46R. Моля гласувайте за. Против няма. Одобрено. 47-40 е, отпада. С което Приключваме и гласуваме окончателно по цялото становище с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. А един против, извинете, въздържали се двама, значи с много голямо мнозинство се приема становището. Поздравления за докладчиката. Right, let's take the next opinion. Нека сега да погледнем следващото становище. Многостепенно управление, секторно сътрудничество за борба с енергийната бедност. Ката Тюто е докладчик. Заповядайте. Благодаря. За да се впиша във времето, ще мина накратко. Много благодаря. Говорим за енергиен преход, но говорим много малко кой ще плати тази, този преход. 50 милиона са европейците, които се затрудняват всяка зима да си платят сметките за отопление. 80 милиона са тези, които живеят в нездрави на страда, неизолирани жилища и така нататък. Целта на становището е да обърнем внимание на това какво можете вие като представители на местните власти да направите и като кметове на градове. Защото в край на кращата реакцията е много е, бавна, реакцията за справяне с енергийната бедност. Няма и съответна дефиниция за това понятие. Какво можем да направим ние, като представители на местните власти? Ние много по-лесно можем да открием кои са най-уязвимите граждани и е, трябва да си дадем сметка, че въпросът не е само социален проблем ниски доходи, високи цени на енергията, лоши условия в жилищата. Това са проблеми, които ние считаме, че са социални, но всъщност енергийната бедност не е само социален проблем. Той е и е, проблем на околната среда, защото хората се отопляват с най-различни видове буклуци, които създават е, проблем. За това трябва да имаме и един общ подход. Вие сте наясно с движението конвент, така наречения конвент на Клем, на кметовете, които работят и за постигане на климатичните цели. Сега те започват да работят по третия стълб. И ако искате да влезете в това движение, ако искате да работите е, за преодоляване на енергийната бедност, да се учите от опита на други гласове, присъединете се към този конвент на кметовете, защото той ще ви даде възможност да видите примери, да намерите методологии за от, разкриване на енергийната бен, бедност. Използвате и обсерваторията за енергийна бедност. Те разполагат с данни, които могат да ви помогнат във вашата работа. Вие имате своите е, задължения в такъв смисъл да помагате на хората да а, могат да потребляват енергия, да живеят в здравословни, отоплени жилища. И вие би следвало да сте основен участник в процесите за решаване на проблемите, свързани с енергийната бедност. Благодаря, благодаря, че ни напомняте, че ние всички имаме какво да направим още по нашите задължения. Други изказвания? Благодаря. Благодаря за предложеното становище. Ние определено имаме и отговорност и роля, бъдейки представители на местните власти. За енергийната бедност не е свързана единствено с ниски доходи. Това е явление, с което трябва да се справим заедно. Проблема с изолацията на жилищата е също наболял. Също въпроса как точно се произвежда енергията. Ние имаме какво да направим. Аз лично подкрепям становището. Господин Кабор. Благодаря. Аз искам да очертая един проблем. Богатите, всеки един от тях имат като изражение на лукса камина в хола си но бедните могат да се отопляват само с понякога една мъничка печка и понякога използват и твърди отпадъци, за да се отопляват. Така че проблема с замързяването в малките села понякога е по-тежък и от този в градовете. За това трябва да работим за преодоляване на енергийната бедност – защото тя е свързана и с много други проблеми. Ако се използват дър, дървесина за създаване на енергия в различните тецове, е, тази дървесина пък се оказва недостатъчна за отопление. Господин Караянис. Благодаря. Искам да поздравя колежката за отличното становище. Сега говорим много за енергийната бедност, която се дължи на разликата в общественото положение на хората Богатите замърсяват околната среда, защото живеят в големи къщи, които отопляват, карат скъпи автомобили, топлят си басейните. А бедните използват материали от много лошо качество, за да се отопляват. Ние имаме в края на краищата ангажимент да решим този проблем пред младите хора и пред нашите родители, за да можем да се обърнем и към ползването на възстановяема енергия. Започваме с гласуването. Изменение едно за, против, няма, одобрява се. Две Ар на докладчикът. Моля гласувайте за, против, няма одобрено. Изменение 3 пада. Блок гласуваме блок 3, 4, 5, 6, 7 за. Против? Няма. Одобряват се. Докладчик на, изменение на докладчик 8 за. Против? 1. Одобряно е. Изменение 9 за. Против? Няма. 10 за. Гласувайте, моля, за. Против. Няма. Благодаря. Одобрено. И изменение 11 за. Против. Няма. И окончателно гласуване по цялото становище с измененията за. Против. Няма. Съдържали се, няма единодушно одобрено. Поздравление за докладчика. again. Okay, uh, Commissioner Canete and eh, Комисарят Канета и Карл Хайнц Ламберт ще дойдат след е, няколко минути. И когато дойдат, Карл Хайнц ще поеме председателството.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

Chers collègues, nous reprenons maintenant la séance. Cher Monsieur le Commissaire, tout d'abord, je souhaiterais vous remercier. Euh, уважаеми колеги, е, уважаеми господин комисар, благодаря ви, че сте тук е, днес. Е, много добре си сътрудничихме през последните пет години и искам да ви благодаря за това, че е, бяхте на разположение на Комитета на регионите и имахме срещи много пъти, когато работехме по политиката на Европейския съюз в областта на климата, на енергетиката, на околната среда. И много се радвам, че днес е, се срещаме с вас, за да поговорим за последните 10 години и е, за важните предизвикателства, които ще са водещи през следващия мандат и за работата на комисията, и за работата на Европейския парламент, и за работата на Комитета на регионите. Беше публикуван план за действие в областта на климата и настояхме пред държавите членки да увеличат своята амбиция. Много трябва да засилим усилията си, ако искаме да постигнем целите за 2030 година. Усилията ни могат да постигнат успех само ако в тях са включени още от самото начало всички заинтересовани лица и на европейско, на национално равнище, на место, на, на регионално равнище. След преговорите ще преминем към следващата среща на страните в Бон след няколко месеца. Европейският съюз трябва да бъде световен лидер в областта на климата и е в дългосрочен план да се бори за климатична неутралност, нещо, което нашата, нашия комитет подкрепи от много време. Европейската комисия работи активно в, в тази област и високо ценим, господин комисар, вашата роля – Градовете и регионите са в предните редици на борбата срещу промените в климата. Конвента на кметовете подчертава, че инициативите в тази област трябва да бъдат засилени. Именно градовете и регионите организират нещата така, че гражданите и предприятията – да могат да, да променят начина си на живот и на работа е, по посока към едно по-устойчиво развитие. Също времено има и уязвими групи и е необходимо да се предоставят съответните бюджети, за да им се помогне, е, за да може всички да е, насочим действията си към борбата срещу промените в климата. Заповядайте, господин комисар, уважаеми господин председател, уважаеми докладчици, уважаеми членове на Комитета на регионите. Благодаря ви, че ме каните тук днес. Благодаря и за постоянния ви ангажимент по въпросите, свързани с климата. Действително, намираме се в решаващ момент. Трябва да предприемем сериозни действия за справяне с проблемите с климата. Трябва да намалим възможно най-много промените в климата и също да се подготвим за справяне с отрицателните им последици. Общественото мнение навсякъде в Европа дава силна подкрепа за решаващи решителни действия от страна на Европейския съюз и гражданите са готови да се включат лично. В този контекст работата на Комитет на регионите е от решаващо значение. Регионалните и местни действащи лица всъщност свързват вземането на решения на европейско равнище и действията на местно равнище близо до гражданите, които могат да помогнат за постигане на нашите цели. Поздравявам лидерите на местна правителство регионално равнище е, за целенасочната им работа е, в контекста, например, на конвента на кметовете за климата и енергетиката, е, които работят за постигане на своята визия в областта и показват колко важно е управлението е, на местно равнище да постигнем действие в областта на климата. Само така ще можем да постигнем целите си с 2030 година и е, стратегията на Европейския съюз за адаптация към промените в климата. Конвента на кметовете е най-голямата инициатива на европейско равнище. Е, повече от 9000 града, града са си поставили количествени цели за намаляване на емисиите на въглероден двуокис и повече от 1500 града са поели ангажимент за въвеждане на мерки за адаптация. И броят на тези градове и в двете групи се увеличава. Е, призовавам е, и още повече градове да се присъединят към конвентата на кметовете. Нека да си припомним и е, добрите постижения на местните и регионални лидери, като ентусиазирани лидери е, в борбата срещу промените в климата. Много градове са си е, поставили цели е, дори по-амбициозни от общите цели на Европейския съюз. След преди срещата на Европейския съвет в Сибио през май, много градове се активираха, за да призоват към действие. Населението се концентрира в градовете, а иновациите също се концентрират в градовете и действително в градската среда могат да се въведат най-ефективните мерки за справяне с промените в климата. Indeed, climate vulnerability and socioeconomic vulnerability tend to overlap. So... Всъщност, оказва се, че уязвимите групи а, по отношение на промените в климата до голяма степен съвпадат с уязвимите групи по отношение на социалните проблеми. И за това трябва да се предприемат съвместни мерки за справяне с енергийната бедност, за подпомагане в регионите в преход и трябва да подкрепим онези региони, онези групи от населението, които се сблъскват с сериозни проблеми. И трябва да обменяме и опит и добра практика. Само така можем да постигнем действителна европейска добавена стойност. Също времено действията за справяне с проблемите с климата се е, извършват не само в градовете. Е, има мерки и в селските райони и местните власти играят много важна роля. Мерките до 2050 година изискват незабавни действия във всички отрасли. Изискват включването на всички. Изискват бързи преходи в използването на енергия, използването на земя, в екосистемите, в планирането на инфраструктурата и в по-широката рамка на устойчивото развитие. Също време на прилагането на практика на мерките за адаптация към промените в климата са свързани не само с предизвикателства, но и с възможности. Възможности за развитие и иновации. Местните и регионални власти са признати като основни участници в споразумението от Париж. Тяхна задача е да изградят условия за устойчивост и сътрудничество. Трябва да се предприемат мерки на всички нива, нива в Европа, за да се постигнат целите за намаляване на емисиите на парникови газове. Европейския съюз е първата а, световно значима економика, която си поставя амбициозни цели за периода до 2030 година и е, за намаляване на емисиите и за възобновяемите източници на енергия и за енергийната ефективност. Приели сме е, мерки, които да ни помогнат заедно да планираме и колективно да изпълним целите за 2030 година, за да можем да постигнем климатично неутрално на економика, която да е също и економически целесъобразна. Като част от този процес Държавите членки трябва да изготвят планове за действие в областта на климата за периода между 2020 и 2030 година. Всички държави членки подадоха тези планове, проектопланове в началото на годината. И миналата година комисията приключи тяхното разглеждане. Това е много важна е, крачка напред към постигането на целите до 2030 година. Цялостната оценка на стратегическите планове е положителна, но има елементи, които могат да се подобрят и комисията е направила съответните препоръки. Къде се намираме сега? Цялостното намаление на емисиите на парникови газове в е, Европейския съюз до 2030 година вече е, е изчислено е, като движещо се в правилната посока. Но на все още е, схемата за търговия с емисии не е напреднала достатъчно. И освен това, е, все още не са постигнати всички мерки, които да доведят до 32% е, възобновяеми източници на енергия. За тях отклонението от целта е сравнително малко, но за енергийната ефективност за съжаление, отклонението от целта все още е голямо. Затова трябва да се засилят усилията. Държавите членки имат 6 месеца, за да увеличат нивата на амбициозност. Ще можем да подкрепим държавите членки в финализирането на плановете до края на годината в този процес трябва да се погрижим обществеността да има възможност да участва в подготвянето на крайните планове още от самото начало, защото така хем ще се увеличи амбициозността на плана, хем ще се създадат практически примери, които могат да се прилагат и на други места през следващите години. Цялото общество трябва да участва систематично и да се засили синергизма между националните и местните власти. Миналия ноември комисията представи своята стратегическа дългосрочна визия за климатично неутрална економика до 2030 година. В тази документ се очертават планираните мерки за постигане на целите от Парижското споразумение. Това е призив към всички европейски институции, към националните парламенти, към бизнеса, към неправителствените организации към градовете, към общностите, към гражданите, особено към младите, да участват активно и да привлекат и международни партньори. Миналата година беше обсъдена стратегията за постигане на нетни емисии на парникови газове от 0% до 2050 година. Четири държави членки са поискали допълнително време за разглеждане на мерките. Съветът се съгласи. Комисията смята, че е постигнат немалък напредък. Защо? Защото а, вече се движим почти по план и сме го направили по правилния начин. Целта беше да се работи чрез широк, демократичен дебат, чрез обсъждане в големи подробности на всички въпроси. И това се случва. И то навсякъде в Европа. И се радваме, че голяма част, едно широко мнозинство от държавите членки се съгласяват, че са необходими този тип мерки. Втората причина да смятаме, че нещата се постигат, се развиват добре, е, че вече се работи за конкретни, за вземане на решение по конкретни мерки. Как да се случат нещата, как да се действа в екологичната сред, област, как да се действа в економическата област, как да се работи с гражданите, как да се създадат стимули. И е, Европейският съвет е добре да е, задържи въпроса за климатичната неутралност в своя дневен ред още известно време и да насърчи справедлив е, преход към климатична неутралност. Трябва да се придвижим още една крачка напред и за постигане на лидерство в световен план. В международен план имам а, множество страни, които са поели ангажименти в Париж и вече работят по а, предприемане на конкретни мерки. А, преговарящите от Европейския съюз а, ще обсъдят темите с международните ни партньори в Бон. Основен елемент в Международния план за действие в областта на климата ще бъде срещата на върха за действие за климата, свикана от генералния секретар на ООН през есента. Необходимо е градовете и регионите да продължат да работят активно избраните лидери на европейците трябва да действат не само на територията, за която са отговорни, но и да водят посредством, давайки личен пример. Европейския съюз продължава да подкрепя гражданите и регионите чрез а, съответните фондове. Има за цел поне 30% от съответните фондове да бъдат насочени за мерки в тази област. Повече от 100 милиарда милиона, извинете, от Европейския фонд за развитие на селските райони, например, е насочен към мерки за климата. 25% от следващия бюджет предлага комисията да бъдат насочени към действия за климата. 300 и 20 милиарда а, по всички фондове кохезия, инфраструктура, иновации, научно развойна дейност са насочени към областта. 30%, 35% от Хоризонт, от новата програма Хоризонт и 50 милиона изрично заделени за климат и мобилност. На климатично неутрални градове също подкрепя, получават подкрепа между 5 и 10 милиона евро на проект. предложената а, на нова програма LIFE с бюджет, бюджет над 5 милиарда евро ще увеличи възможността за сътрудничество между а, властите и а, частни а, предприемачи. А, и ще се създадат много повече е, възможности за финансиране за градовете и регионите, за мерки и е, за справяне с последиците от промените в климата и за тяхното намаляване. Вашето участие е безценно в е, усилията ни да намерим възможно най-добрите действия на европейско равнище, вземайки предвид също и многообразието на социалните и екологични фактори в Европа. В заключение искам отново да ви благодаря за вашия ангажимент и за активното участие, което предприемате и ще продължавате да предприемате и за в бъдеще. Благодаря. Благодаря, господин комисар, за много пълната картина, която представихте. Сега ще изслушаме нашите членове. Много са колегите, които са се записали. В момента, за момента няма да приемам повече заявки за изказване. Ще ви помоля всички да спазвате ограничението във времето. Ще започнем с изказванията от политическите групи и заместник председателите. Дам думата на господин Рибани. Господин комисар, искам да ви благодаря за това, че дойдохте тук и се изказахте по тези важни въпроси. Докладът по собствена инициатива, който аз разработих от името на своята група на тема Интегрирани енергийни системи е темата на моето изказване. Освен това, аз съм от регион, в който си е поставил собствени цели, свързани с климата. Първо искам да поздравя вас и вашите колеги за това, че Направихте Европа лидер в борбата срещу измененията в климата и в усилията за енергиен преход. Свидетели сме на все повече метеорологични аномалии и хората са наясно с това, че имаме нужда от промяна при това незабавно. Имаме нужда от устойчиви енергийни и екологични системи. В работата си и тук в Брюксел и у дома аз а, смятам, че трябва да организираме дейността си около три е, цели. Първо, европейските цели би трябвало да бъдат превърнати в е, национални цели, които да бъдат свързани с целите за 2030 година. Вече трябва да обърнем внимание и целите за 2050 година. Трябва да бъдем амбициозни, но заедно с това да се вслушваме в хората – и да следим за а, това как се използват а, на национално ниво. Второ, местните и регионални власти имат редица важни задължения в строителния, транспортния сектор. Има какво да направим там но можем да променим и нагласите на хората. Също така трябва да се борим за зелени обществени поръчки Призоваваме държавите членки Европейската комисия да се вслушат в местните и регионални представители, защото на местно ниво трябва да бъдат възприяти целите за климата. И на трето място Председателят прекъсва оратора. Следващият колега е Емилиан. Благодаря, господин комисар, за присъствието ви в този решаващ момент. Решаващ момент не само за нашата планета, но и за бъдещето на Европейския съюз. Климатичната криза ни показва всеки ден колко е драматична ситуацията във всички региони на Европа. Ето защо е необходимо да се предприемат спешни мерки. Изправени сме пред огромно предизвикателство. Имаме нужда от нови системи за производство, за потребление, за да не прекрачваме границите на това, което планетата може да понесе и за да можем да оставим здрава, плане, здрава планета на, свой, на следващите поколения. Комисията е, пред, е предприела редица сериозни мерки. Тук искам да спомена споразумението от Париж. И също така комисията е наясно с това, че Европа трябва да бъде в предните редици, че носим историческа отговорност благодаря ви за господин комисар за работата, която вършите. Необходимо е обаче да дадем нов тласък на усилията, за да могат мерките, които се предприемат да бъдат ефективни, но заедно с това справедливи и да, и да бъдат в съзвучие с целите 2030-2050 година. Ние, социалистите, сме убедени, че борбата срещу изменението в климата трябва да върви ръка за ръка с усилията за повече равенство, така че Европа да не така че в Европа никой да не се чувства изоставен. Надяваме се, че е, Европейският съвет ще може да намери загубеното единодушие и ще може да преодолее различията. Нашите приятели от Съединените щати от 3 е, май приеха план за действие Climate Act Now, в който призовават Америка на Тръмп да спазва ангажиментите поети в Париж. Това предполага взаимодействие между Европейския парламент, комисията и Комитета на регионите. Обедени сме, че регионите, общините в Европа могат да дадат решаващ принос за изграждане на нова нагласа по отношение на необходимостта от тези политики. Темата, по която аз съм докладчик и темата на доклада на колегата Ката Тюто са отрешаващо значение за постигане на равенство, за енергийно равенство, без да се нарушава конкурентоспособността. Аз се надявам Европейската комисия, както и на следващия мандат ще продължи да предприема онези прагматични стъпки, които предприехте вие. Благодаря. Думата има колегата Тиетари. Енергийният преход има нужда от подкрепа и, и гражданите са готови да дадат тази подкрепа. За съжаление, не всички региони осъзнават спешната потребност от подобни мерки. има държави членки, които не позволиха да се приеме стратегия за климата от 2050 година. На местно ниво Е, посрещаме последиците от е, климатичните изменения. Така ли смятаме да продължаваме? Кога ще предприемем спешни действия? Защо не дадем на местните регионални власти от нези от правомощия, от които имат нужда? Това е въпрос отправен към комисаря. Среща на върха в Нью Йорк, среща на върха в Чили предстоят и заедно с това нямаме договор, нямаме ясна преговорна позиция, тъй като няма мандат. И нашата делегация беше в ограничен състав, тъй като става дума за дълъг път. И ако вашът и ако не може да се включат представители на местното ниво, как ще направим така, че нашето спешно послание е, ще бъде разбрато, разбрано. Благодаря думата има господин Купър. И така, на къде сме се отправили с, е, е, с сегашните икономии? се очертава повишение на температурата с 3,5 градуса. Това означава наводнени градове. Големи части от света ще бъдат негодни за живот. Плановете, които са разработени, не са на висотата на спешната потребност. Тези планове не съответстват на призива на милиони за по-спешни действия. В споразумението от Париж предполага по-активна роля на местните и регионални власти. Нашият призив беше прият от множество организации в света. В постигнахме известен напредък. Сега е необходимо, когато се определят национални принос, да се чуе гласа на местните власти. А, що се отнася до моята страна, Обединеното кралство, не чуваме нищо от правителството. Мисля, че има друга работа. Ма, Малко, малко са местните власти, които казват, че проблемът е спешен, че, че има нужда от повече действия. Никой не се допитва обаче до нас. Ето защо има нужда а, от това да предприемем спешни действия и ако продължим да действаме с скоростта на динозаврите, в крайна сметка а, ще ни сполети съдбата на динозаврите. Следващият оратор. Благодаря. Използвам тази възможност да говоря за енергийните промени в региони, зависими от изкопаеми горива. Много се радвам, че получаваме финансова помощ от Европейския съюз за прехода например, платформа за регионите, използващи въглища. Можем да използваме тази платформа за реализация на много важни проекти в Чехия, Словакия, Унгария. Надявам се, че ние ще получим е, съответната финансова подкрепа. Ние имаме нужда от финансова подкрепа, особено в Централна и Юго-Источна Европа когато погледнем економическия растеж в тези страни, въглищата са, може да се каже, двигател на нашето развитие. Така както беше в Западна Европа по време на индустриалната революция в продължение няколко века в Острава, в Валония, в Великобритания. Въглищата бяха първостепенна стока от първостепенна важност. С намаляването на използването на въглищата се произведаха неблагоприятни последици, като безработица тези райони изгубиха своята конкурентно способност. Впоследствие качеството на въздуха в Острава Манчестър и Шарлеруа се подобри, но мнозина загубиха местата си. Черчил беше казал, че унези, които не се учат историята, са осъдени да преживеят отново в Европа. Над 240 хиляди работни места зависят от въглищата. Тези работни места са в региони с ниско БВП. Има опасност за криването на мините преди 2030 година ще доведе до загубата на 160 хиляди работни места. Благодарение на преструктурирането и финансовата помощ, за тези ключови предприятия в тези региони. До някъде успяхме да се справим. Надявам се това да продължи. Марко Марко е следващият. Благодаря за това, че подчертахте важното значение на регионалното ниво. Чухме подобна реч от комисаря Катайнен вчера. Искам да откроя един елемент от вашето изказване. Има нужда от по-активни мерки на местно и регионално ниво, за да могат местните власти да повлияят върху процеса на взимане на решения. Ако се огледате в тази зала, ще видите лица, хора, които са взимали важни решения на местно и регионално ниво, хора, които играят важна роля. И ако искаме да постигнем нещо, което всички ние в Европа да приемем и което да се възпроизведе в цяла Европа, ние трябва да продължим упорито да работим по тези приоритети. Днес след обяд в Комитета на регионите ще се срещнем с различни събеседници – а, ние сме разговаряли с посланници, разговаряли сме с комисията, готови сме да предприемем действия. Комисията се обърна към държавите членки да разработят национални планове. Не е предвидена обаче санкция. Не се споменава за постигнатото на местно и регионално ниво. И по тази причина не виждаме достатъчно резултати. Също така, бихме могли да окажем повече натиска върху правителствата. Бих искал да кажа още нещо. Когато писах статия за финландски вестник заедно с господин Лапалайнен. Mutta vetosimme myös Suomen hallitukseen. Ние казахме, че имаме нужда от обединяване на усилията и на местно, и на регионално, и на централно ниво. Разбира се, трябва да се прилага общностния метод, но при всички случаи трябва да изпратим ясен сигнал за това, че Финландия трябва да постигне целта си за въглеродна неутралност до 2030 година. И по време на председателството ще трябва да се предприемат амбициозни действия. Председателят, много ви моля, не повече от две минути на изказване, защото няма да имаме време за всички. Ти сега първият, който ще се изкаже във втория кръг, е колегата Тото. Благодаря, благодаря за думата. Говорим за енергиен преход, за амбициозните цели и това ми напомня за влак с двигател в предната част и вагони отзад, които не могат да наваксат на скоростта и изостават. Същото въжи за 50 милиона европейци, които трудно си плащат сметките за отопление. Можем да говорим за амбиции, за за обучение през целия живот и за това да станеш ядрен физик. Но всъщност много важна цел е къщата да, се, да бъде отоплена и да има какво да се сложи на масата. Това е реалността за около 15, за 50 милиона европейци. Председателят, много съжалявам, отреденото ви време изтече. Благодаря. Вашата реч е източник на вдъхновение. Ще се спра на два въпроса. Ролята на местните власти и контакта с местните граждани, за да усетят те, че са важни действащи лица в усилията за климата. Аз представлявам Лоц, въгледобивен регион и ние сме наясно с реалността, наясно сме с това, че емисиите трябва да бъдат съкратени, особено с с оглед на целите за 2050 година ние трябва да ограничим производството на лигнитни въглища и разбира се, това е огромно предизвикателство, защото енергетиката на този регион се основава на тези въглища. Става дума за това, че тези региони имат нужда от 2 милиарда, за да може, за да може за да може действително да се осъществи преход. Аз съм кмет на втория по, леги, по, по големина град в Румъния. Ние имаме амбицията за да постигнем зелена мобилност – Искаме а, влаковите линии да бъдат а, електрифицирани. Подкрепям целта за 2050 година. Не става дума за това дали целта да бъде постигната, а как да бъде постигната. Първо аз мисля, че трябва да подобрим диалога с гражданите трябва да ги привлечем на своя страна, защото климатично неутрална Европа не е тема, която да обсъждат само елитите а, ние трябва да водим а, диалог а, с гражданите. Някои казват, а, че пушенето може да бъде избегнато, но изменението в климата не. Много е важно да се обърне внимание на начина по който се изграждат и поддържат жилищните сгради. Колегата Биргит Фуни има думата. Скъпи комисар Канете, господин председател, приветствам приноса на комисията за в усилията ни бъдещето да е, е чисто за всички в рамките на политиките за климата до 2050 година нашите амбиции трябва да бъдат увеличени. Трябва да изготвим една много амбициозна рамка, съчетана и с действие, и с законодателство. Трябва да определим цели до 2050 година и е, да се опитваме да ги е, постигнем, особено що се отнася до това да не се произвеждат е, газове с парников ефект. А и справянето с вредните емисии трябва да бъде е, достатъчно балансирано. Господин комисар, колеги, с удоволствие се включвам в е, дебата днес, защото тази тема е от много голям интерес за младите, особено в моя регион – аз съм от регион в Австрия, който има население 1,2 милиона. Работим за иновации, за технологии Ние сме не твърде голям регион а, и сами не можем да се справим с климатичните промени, но а, работим по а, това в региона да се произвеждат нови технологии. 15 милиона могат да се спестят е, благодарение от, на технологиите, разработени в моя регион. Така че ето как и по-малките могат да направят, е, да дадат своя принос. Развитието на индустрията и опазването на, от климатичните промени не са взаимоизключващи се. Благодаря. Следващия оратор. Господин председател, господин комисар, и аз искам да ви поздравя за постигнатия напредък в областта на кръговата економика. Много региони приветстват тези мерки в а, в Тоскана. Амбицията ни е да рециклираме 80% от отпадъците. Имаме план до 2050 година регионът ни да стане е, въглеродно неутрален и ще забраним и пластмасите за еднократна употреба. Възможно е да привлечем и гражданите на своя среда. Ние трябва да направим така, че гласът ни да се чува повече, защото гражданите и особено младите са по-напред от политиците. Сега давам думата на колегата Маркис. Господин комисар, искам да кажа, че най- че трябва да обръщаме внимание на планинските региони. Те имат нужда от подкрепа. Планините са богати с, с вода и с растителни видове в Алпите произвеждаме електроенергия не само за своите съграждани, но изнасяме тази енергия. Планината страда от ерозия поради намаляването на постоянния лед ние в нашата група ме, че планината не може да бъде оставена да се справя с собствените си усилия. И имаме нужда от помощ. Разбира се, получаваме помощ, за която сме благодарни. И господин комисар, искам да ви попитам, не смятате ли, че планините председателят прекъсва оратора? Ние може да разполагаме с много чисти, ефективни е, електроцентрали, но е, до 2300 те трябва да бъдат извадени от е, експлоатация, за да посрещнем съответните цели, което означава, че ще се загубят и работни места, и то добре платени работни места. След като се понасят последиците от подобни структурни промени, трябва да се е, съчетаят усилията на ръководителите от е, местните власти, за да бъде този преход по-плавен. Трябва да се инвестира и в образование, и в иновации за да се намерят реда, реални альтернативи и на енергията, и альтернативи за лицата, които работят за да не напускат те родните си места. Надяваме се, че Европейския съюз ще финансира подобен преход, така че регионите, където се произвеждат лигнитни въглища, да не страдат. Климатичните промени не са незначителни. Това е един сериозен е, процес. Целите до 2030 година е, можем само да ги приветстваме, но в изпълнението им често се забравя ролята на местните и регионалните власти. В Австрия ние се отнасяме много сериозно е, към теста за субсидиарност. Е, управлението на много нива не е просто красива фраза – местните власти са тези, които работят за изпълнението. За това трябва винаги да се прилага достатъчно ефективно принципа на субсидиарност. А по отношение на климата и енергията, регионалното и местно ниво винаги трябва да бъде ангажирано и да се отчитат нашите а, приоритети. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя господин комисаря за усилията за превръщане в реалност на мерките за постигане на целите до 2300. Много е важно да се отчете и нашата роля в регионите, примерно в Испания на нас са ни необходими и съответното е, финансиране и ресурси, за да се справим с е, подобни предизвикателства, а и е, съответните социални последици, които те водят. Не става дума само за справедливост, за, за опазване на околната среда. Става дума за възможността хората да оцеляват, особено в някои е, региони. Е, примерно е, в Тарагона имаше огромни пожари. Искам да благодаря на всички служби, които работеха по потушаването им.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 kolme näkökulmaa. Работя в ФНП и съм докладчик по въпросите на климата. Необходимо е да подхождаме е, многообхватно към климатичните промени, да формулираме цели в съгласие с споразумението от Париж. Е, защото регионите и градовете ни са тези, които следва да изпълняват поне 90% от мерките за облегчаване на климатичните промени. По отношение на инвестициите в борба с климатичните промени, поне 30% трябва да бъдат отделени на подобни мерки. Ďakujem. V prvom rade by som chcel poďakovať výboru regionov a všetkým reportérom a kolegom, ktorí spolu... Благодаря. Благодаря на Комитета на регионите и на всички колеги, които допринесат за изграждането на политики е, за справяне с климатичните промени. Процесите е, са често централизирани на ниво правителство, което решава какви ще е бъдещето на региона, без да отчита спецификите им. А това не отговаря на целите на Европейския съюз включително за въвеждане на кръгове, е, економика, е, възобновяеми енергии устойчиво економическо развитие. Ако не се разпределя разумно правомощията между националната и регионалната власт, ние няма да можем да постигнем нашите цели. А когато обединим силите си, ще можем да променим нещата. Господин Караянис има думата. Благодаря, господин председател. Господин комисаря коментира, Необходимостта а, за това да отчитаме какво се случва с околната среда, да а, работим по споразуменията от Париж. Но не сме ние тези, които отговаряме, които сме виновни, да речем, за замърсяването на морето за е, замърсяването на Световния океан. Не регионалните и местни власти са тези, които е, създават е, замърсяване, примерно на Балканите, с износа на стари коли. Това е резултат от приетите от правителствата мерки, така че трябва да се работи на всички нива. Господин колегата Ковар. Благодаря, господин председател. Ако трябва да се говори за намаляване на емисиите, нека да включим и тематиката за ядрените централи. Те се считат, че са с нулеви емисии. Но Ядрените централи са в края на една верига на доставки, които започват от е, урановите мини, където се създава сериозно замърсяване. Когато се прекратят е, индустриални производства, най-големите последици се понасят е, на регионално и местно ниво и съответно е, от техните власти. И е, темата за ядрената енергия трябва да се разработва, да се разглежда на всички нива има една работна група от неправителствени организации, които моделира сега какви ще са последиците от въвеждането, примерно, на складове за съхраняване на ядрено гориво. Когато обсъждаме прехода, енергийния преход в е, Европа, трябва да работиме за иновации. Аз е, работя за Лондон е, и считам, че по-ефективен транспорт ще намали натиска върху околната среда. Правителствата трябва да създадат и правна сигурност, без да въвеждат обща бюрокрация. А Една обща рамка трябва да даде възможност на местните и е, регионални власти да въвеждат по-бързо техническите иновации, включително и посредством законодателство. Климатичните промени е, са област, където Европейския съюз и, и Обединеното кралство трябва да продължат да работят съвместно, дори когато Обединеното кралство напусне Европейския съюз в края на октомври. Господин Катайнен има думата. Господин комисар, комисар като министр на околната среда на Ломбардия, аз съм убеден, че местните власти играят много важна роля. Говерни национали. Аз ви призовавам по-активна подкрепа от Европейската комисия. Енергийната ефективност на съществуващите сгради е много важна област, в която имаме нужда от подкрепа. Аз призовавам Европейската комисия да разработи план за подпомагане на енергийната ефективност. Всяко семейство знае каква е енергийната ефективност на сградата, в която живее и трябва да се подпомогнат местните власти за повишаване на енергийната ефективност на сградите. Това би било най-важната мярка за борба срещу измененията в климата. Е, сега ще дам е, думата на господин комисаря, който е изправен пред изключително трудната задача да отговори на всички тези въпроси. Благодаря на всички, които се изказаха. Действително има голямо съгласие между вас и е, се радвам, че никой не поставя изобщо под въпрос а, а, необходимостта от борба срещу промените в климата и от амбициозни планове за действие в, в областта на околната среда. И също необходимостта да имаме ясна представа на къде се движим. Защото политиката за климата не е просто тема която е важна само по време на избори. Това е, е тема, която е важна за нашето бъдеще. И когато говорим за енергийна ефективност, това не е въпрос на левицата или десницата. А енергийната ефективност е от полза за всички. Добрата подготовка, доброто разбиране на темите и сериозният ангажимент, това са а, нашите решения. А, с... промените в климата са действителност. Вече с 1% се увеличила средната температура и с а, е, в сравнение с прединдустриалните равнища. И всяко десетилетие е, се увеличава с 0,2 градуса. Именно за това в Европа трябва да сме много амбициозни. Ние сме е единственият участник в международните споразумения за климата, който е, е въвел мерките за борба срещу промените в климата в закони. Това означава, че дори да се променят лидерите, тези мерки ще продължат да се спазват. И трябва да се чуват гласовете на градовете, на общините, на регионите, защото политиката ще се прилага именно на регионално и местно равнище. Много е важно местните регионални власти да участват още от самото начало в решенията, които се вземат за мерките, защото именно тяхна ще е задачата да се опитат да променят навиците на местно равнище. Европа поема лидерска роля. И тя е от решаващо значение, защото е, трябва да имаме амбициозни дългосрочни цели и в технологичен план, и в областта на енергийната ефективност, най-чистата енергия, съвсем правилно беше казано, е енергията, която не се потребява. 35 милиарда субсидии, 400 хиляди души годишно умират преждевременно заради лошо качество на въздуха. Така че ако Европейският съюз не поеме водещата роля, никой няма да го направи. Съединените щати заявиха, че ще излязат от споразумението от Париж. Китай инвестира сериозно, но ще се занимае с емисиите едва през 2300 година. мерките, които предлагаме в Европа, изискват сериозен проблем, промен, преход на економическия модел и е, преминаване към е, екологично чиста економика. Това не може да стане без гражданите да участват. Въздействието на прехода няма да е еднакво на всички места в Европейския съюз. Е, в някои части от Европейския съюз ще има само плюсове, но на други места ще е необходима адаптация. И за това ще е необходима подкрепа. Ясно е, че там, където се използват лигнитни въглища за производство на електричество, е, ще се изискват по-големи проблеми. Автомобилната индустрия в Европа е много важна, но тя се основава на двигатели с вътрешно горене. Преминаването от тези двигатели към електрически или водородни автомобили изисква сериозни промени. Затова трябва да се подготвим за тези преходи с съответните финансови инструменти, за да не биват оставени региони назад. И трябва всички да участват, да бъдат привлечени всички заинтересовани лица в съответните допитвания – и ви насърчавам да участвате активно, защото именно вие ще прилагате политиката на територията на своя регион и община. Благодаря ви, господин председател. Винаги с голямо удоволствие идвам в комитета на регионите и много внимателно ще прочета крайния вариант на становището за дългосрочната стратегия. Благодаря, господин комисар. Пожелавам ви всичко най-добро. Ah, Уважаеми колеги, сега преминаваме към, преминаването, към приемането на последното становище в дневния ред за днес. Нека да бъдем ам, да работим ефективно, тъй като а, се движим с закъснение от програмата. Давам думата на докладчика Емилиано. Каня го да се присъедини към нас на президиума.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 Euh, господин докладчик, имате думата. Господин председател, уважаеми колеги, на първо място искам да благодаря всички тези, които работиха с мен при е, разработването на този доклад. Научих много от тях е за мен. Това беше интересен, интересно преживяване и за мен е чест, че представлявам Комитета на регионите. За първ път ми се случва подобен опит. Ще разкажа на всички за това, което научих. Научих много за това как е, регионите се опитват е, да е, начертаят пътя за бъде към съвременна конкурентноспособна економика, която няма въздействие върху климата. Всички сме засегнати от климата никой не е застрахован и това е, е водещото съображение при разработването на доклада. Трябва да кажа, че дебатите, които водихме, бяха много интересни. Всички от вас проявиха огромна компетентност. Това а, малко ме очуди, тъй като до сега не бях имал възможността да се възползвам от вашите знания. И така, мерките трябва да тръгнат от долу нагоре. Всички споделят необходимост опасността от постигане на целта за нулеви емисии до 2050 година. Регионите на Европа са изправени пред сериозно предизвикателство. Същото мога да кажа за държавите членки. С известна горчивина установих, че на последния съвет не е постигнато единодушие по въпроса. В Комисията по околна среда бяха обсъдени много изменения. Аз приех, приех всички тях. Заедно с това аз съм внесъл изменения на докладчика в, в интерес на последователността на доклада. Има, и, да, има е, изменения, които биха отслабили нашите усилия за борба срещу измененията в климата. Става дума за изменение номер 6 предложен от групата на консерваторите. Според мен това изменение не може да бъде прието, тъй като то противоречи на становища вече прияти от комитета и ние трябва да подсилим своята позиция в полза на постигане на целите, а да не отслабваме структурата на доклада с въвеждането на изменения като това, което споменах. Изменение 28 е предложено от групата на консерваторите. То е, отразява различно виждане е, във връзка с улавянето и съхранението на въглерода. Ние сме убедени, че улавянето на въглерода може да се осъществи последством екологизация чрез устойчиви методи, а не по, посредством мерките, които те предлагат. Ето защо ние не можем да приемем тези изменения. Благодаря. Благодаря. Аз предлагам да започнем веднага дебатите по измененията. Започваме с изменение номер едно на докладчика. Кой е за? Против? Изменението се приема. Предлагам изменение 3, 4 и 5. Предлагам да се гласуват амблок. Кой е за? Кой е против? Приема се. Изменение 6. За. Против. Отхвърля се. Седмо изменение на докладчика, което, поради което пада 7, 8 и 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение на докладчика за мест е, 10 р за, против, приема се. Тринайсет, четиринайсет за, против, отхвърля се 15 за, против, приема се 16 изменение на докладчика замества 16, 17 и 18 и по него има а, устно компромисно изменение на екраните. За. Има искане за думата. Господин Леман, заповядайте. НП е против това изменение на докладчика и е, защитава изменение 16 и 17 на госпожа Рене и господин Курц, защото а, тук се отива твърде далече в областта на данъчното облагане. Необходимо е да има социално приемливо данъчно облагане, за да се избегне това, а, което стана във Франция с жълтите жилетки. Трябва да действаме подкрепа на хората, а не против тях. Благодаря. Кой е за изменението на докладчика? Против? Отхвърля се. Трябва да гласуваме по-отделно. Изменение 16. За? Против? Приема се. Изменение 17 за. Против. Приема се. Изменение 18 за. Против. Електронно гласуване. Край на гласуването изменението се приема. Изменение 19 на докладчика, което замества 19, 20 и 21 за. Против. Приема се изменение 22 за. Против. Приема се. Изменение 22 за. Извинявам се, казва председателят. Сбърках. Изменение 23 към коне, което има устен компромис за. Против. Електронно гласуване, моля. est clôturé et l'amendement est adopté. Край на гласуването. Приема се изменение 23 на докладчика. Извинявайте, бързам прекалено. Изменение 24. За. Против. Приема се. 25 на докладчика, което замества 25 до 27 за против, приема се. Изменение 28 за, против, електронно гласуване, моля. Le vote est clôturé. Край на гласуването. Изменението се отхвърля. Двадесет и две до 29 до 33. Гласуваме ги заедно. 31 е оттеглено. За. Против. Приемат се. Преминаваме към крайното гласуване по становището за. Против. Въздържали се. Становището се приема. Поздравления на докладчика за свършената работа. Уважаеми колеги, сега ви моля да преминем към точки 8 до 11 от дневния ред. Става дума за новите членове. Разполагате с имената на новите членове на бюрото, които ви предлагам да одобрите. Ако няма възражение, ги смятаме за прияти. Следващото заседание ще бъде на 7, 8 и 9 октомври. Ще започнем тук пленарна зала с първото заседание от 17-та седмица на градовете и регионите в Европа и след това продължаваме в сградата Шарлемань. А сега ще преминем към съвместната церемония за отбелязване на 25-та годишнина на Комитета на регионите и на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа. Chers collègues, à la fin de cette plénière, je voudrais... Уважаеми колеги, в края на днешното ни пленарно заседание искам да ви припомня, че сме се събрали тук днес, за да отпразнуваме изминатия път от двете институции, които представляват местните регионални власти, а именно Комитет Конгреса на местните и регионални власти на съвета на Европа и нашия комитет на регионите на Европейския съюз. Тези два важни стълба на местната демокрация бяха по, положени още през преди четвърт век – през 1994 година. От тогава насам са отбелязани много успехи и съвместното сътрудничество между двете организации позволява за засилване на местната демокрация и сътрудничеството между местните регионални власти в Европейския съюз. Създадохме култура на сътрудничество, работим по обща визия, защитаваме ценностите, които са важни за нас. Също времено правим всичко възможно за избягване на дублирането на усилията. Нашата цел е да разпространяваме ясни послани, основани на основни ценности, върховенството на закона, демокрацията, основните права, децентрализацията и субсидиарността. Двете институции е, винаги се опитват да намерят възможно най-добрата комбинация между допълването и ефикасността и по отношение на постигането на усилия и по отношение на въздействието. Целта е да, защитата на демократичните инструменти да бъде на лице на всички нива на управлението и на местно равнище да се ръководят дейностите от местните и регионални власти. Това е изражение на тези основни принципи, които изредих. Местните регионални власти трябва да работят именно възоснова на тези основни принципи и това става благодарение на работата на Конгреса на местните регионални власти, която, е, който има за цел да е, засили сътрудничеството между териториите. Е, всичко това се допълва от политиката на ниво Европейски съюз, в който Комитета на регионите играе важната роля на пазител на субсидиарността. Политиката на сближаване е плод на механизма на пряко сътрудничество между местните и регионални власти. Той води до съвсем конкретни, видими действия за гражданите. Други области на политиката също могат да бъдат изредени тук – особено що се отнася до обществените предизвикателства, с които се сблъскваме. Субсидиарността и децентрализацията ни водят а, а, към правната рамка, на която се основаваме, именно демокрация и върховенство на закона. Комитета на регионите разполага с важни правомощи за укрепването на върховенството на закона и субсидиарността. Целта е да изпращаме положителни послания за европейската демокрация и да насърчаваме ангажираността на гражданите. 51% беше средната избирателна активност на европейските избори тази година. За сравнение, активността от 2014 година е, беше 43%. Радвам се, че има такова увеличение, но не трябва да забравяме и оставащите 49%. Тези избори са важни за гражданите. Те могат да се произнесат за управлението на различни нива. Важно е и доверието на гражданите към институциите. За него трябва винаги да се борим. То не е просто даденост. Затова трябва да работим по прозрачен начин да реагираме на потребностите на гражданите, за да може да увеличим тяхното доверие и да насърчим активността им. Евроскептичните движения започнаха през 90-те години. Една от нашите цели е да се доближим до гражданите, тъй като Европа трябва да се концентрира върху гражданите. Местните е, кметове и народните избранци на регионално равнище имат за задача да работят по важни политики, включително и политиката за сближаване, която позволя, позволява да се гарантира бъдещето развитие на тези региони и общини по устойчив начин. Вчера говорихме за целите за устойчиво развитие на ООН. През април миналата година говорихме и за политиката за интеграцията и а, говорихме за миграцията. А, местните и регионални власти са в първите редици на мерките, които се предприемат. Младите демокрации на Балканите разчитат на силната подкрепа от страна на Европейския съюз за въвеждане на европейските ценности и там. Много важна е и борбата срещу корупцията и е, подобряването на управлението и създаването на устойчиво развитие и на заетост. Доброто управление е, на всички равнища е важно за поддържането на демокрацията и свободата. Затова не пестим усилия. И ние в Комитета на регионите и Конгреса на местните регионални власти. В заключението на нашето пленарно заседание, уважаеми колеги, след обед в 14 часа ще бъде организиран семинар в седалището на Комитета на регионите с представители на Конгреса на местните и регионални власти. Е, с голямо удоволствие предавам думата на моя колега, председателят на Конгреса на местните регионални власти на Съвет на Европа Андерс Кнапе. Благодаря, господин председател за гостоприемството. Радвам се, че тук присъстват много членове на Комитета на регионите на съвета на Европа за отбелязване на тази 25-та годишнина. Гордея се с това, че отбелязваме заедно тази годишнина като председател на Конгреса на местните регионални власт на съвета на Европа се гордея с това, че двете институции се обединиха заедно за тържеството. Не е случайно, че Комитета на регионите и Конгреса отбелязват годишнината заедно. Това е така, защото двете институции се допълват взаимно и защото е, засиленото сътрудничество между нас непрекъснато се обогатява. Двете институции са на една възраст 25 години. Е, и това не е, е случайно. Е, това са Както казахте, господин председател, от 25 години насам има осъзнаване на ролята на местните и регионални власти. Сътрудничество в Европа се възприемаше само като междуправителствено сътрудничество. Но постепенно се наложи представата, че местните регионални власти също играят важна роля. В парламентарната асамблея на съвета на Европа политиците поеха ангажимент към местното измерение. Парламентарната асамблея създаде специална комисия по общински регионални Европи през януари 2057 година. Първо, беше проведено първото заседание под председателството на господин Дюма, министър-председател на Франция. Но на среща на върха на държавните и правителствени ръководители във Виена през 1990 година се прие създаването на орган, който представлява местните и регионални органи. Между първото заседание през 1957 година и приемането на през 1994 година за резолюция за създаване на е, организацията в сегашния вид мина, измина дълъг период на учредяване на организациите. Благодарение на натиск от местните власти в Европейския съюз за по-силен глас в европейските граждани, доведе до договора в Мастрихт и се прие също така регионалните власти да бъдат представени. Съветът на Европа отбелязва 70-та 70 си годишнина – и сега, след 7 десетилетия, ролята на местните регионални власти в институционалната архитектура на държавите членки е все по-важна. Значението на местната демокрация е, е, отвъд всякакво съмнение, тъй като всеки гражданин се чувства включен в ценностите и в дейността на институциите, които ги олицетворяват. За да спечелим хората към своята кауза, perfectly illustrate you, the European Committee of the Regions, and we, the Congress. One step forward was the adoption of an obligatory text Европейската харта за европейското самоуправление, ратифицирана от всички държави членки на съвета на Европа, гласи в преамбюла, че демокрацията е една от един от основните фундаменти на всеки демократичен режим. Престои обаче още усилия, за да осъзнаят хората колко е важна ролята на местните и регионални власти в дейността и свързана с наблюдаване на дейността на местните регионални власти. Конгреса установява, че има известни форми на авторитаризъм, които, на, които намират израз в недопитване до гражданите и непредоставяне на местните власти на достатъчно ресурси. Ние трябва да продължим да се борим за онези, които отстояват ценностите. Тази, е, именно тази битка ни обединява. Ние имаме едни и същи предизвикателства в Европа. Ние се борим под едни и същи знамена, въпреки че възможностите ни са различни. Очевидно, възможностите на съвета на Европа и на Конгреса на местни регионални власти са по-скромни. Нашата роля предполага дейности на място, а вашата роля е да съветвате държавите членки, европейските институции. И двете роли са важни. Всеки един от, два, от нас има своята ниша с своите правомощия и своите ресурси. Онова, което държавите наричат субсидиарност, аз предпочитам да наричам споделена демокрация. Това споделяне на прерогативите между централната власт и междинните и местните власти ще играят особено важна роля в демокрацията в бъдеще. Знаем, че има много заплахи към демокрацията. Вие ги познавате много добре. Това са все, основните, това са все основни предизвикателства от Втората световна, година, Втората световна война насам. Евробарометър казва, че само 36 от 38% от гражданите имат доверие в националните парламенти, а в местните власти доверието е над 50%. Именно в този контекст в време, когато доверието в публичните институции като че ли се срива, местните и регионални власти са тази е, социална тежест, която дава възможност да се сплоти обществото. Проблемите и предизвикателствата пред нас е, днес не могат да бъдат решени само на едно ниво – Необходимо е да има консултации, усилия и взаимодопълняемост. Необходимо е да се работи на различните нива на властите, да се споделят демократичните права и в такъв смисъл да се е, признае че местната и регионална демокрация е основен стълб в цялата демократична система. Местните ръководители са най-близо до гражданите. И ние се обръщаме към централните правителства. Използвайте тази близост, възползвайте се от доверието на гражданите в тези власти – за да засилите демокрацията. Използвайте опита им и нашите две институции имат своята роля в този процес. Те я изпълняват от 25 години вече. А сегашната годишнина е повод да напомним, че местните и регионални власти са тези, които развиват проекта за отворена Европа близо до гражданите. Благодаря и на колегите от двете институции. Merci beaucoup pour ce message et je voudrais aussi profiter euh, благодаря за вашето послание. Нека да поздравя и генералния секретар на Конгреса, който е с, сред нас, заедно с нашия председател. Много е важно да има точно такова сътрудничество, мостове да изграждаме между съвета на Европа и Европейския съюз. Имаме дълга история зад гърба си и тя вероятно ще продължи да се ни сблъсква с нови предизвикателства. Сега ще чуем изказвания от членове на нашия е, комитет на регионите и съвета на Европа. Ще ги редуваме, за да е, има достатъчно представителност и от дните, и от е, другите. И първо ще се изкаже Лени Лукайто за да има и равнопоставеност на половете. Дия Андерс, ди, е, скъпи Андерс, скъпи Кал Хайнц, за мен е удоволствие, привилегия да се изказвам от името на групата на НП в е, Комитета на регионите на първо, защото ти си ни близък приятел, а и ангажиран член на групата на НП от 20 години. И е, съвета на Европа и комитета на регионите работят в интерес на хората, за хората, за да изградят една солидна база за демократична, справедлива и просперираща Европа. Европа, която започва в селата и градовете и регионите. И затова е наш общ дълг да се вслушваме в на хората ни на местно и регионално ниво и да отнасяме техните послания в европейския дебат, за да можем да изградим една Европа, която е, защитава хората и ги прави по-щастливи. Годишнината, която честваме днес, е възможност – да помислим и за бъдещето на Европа. За това ще приключа със следното. Тази година ние отбелязваме не само 25 годишнината на Съвета на Европа и е, Комитета на регионите, но също и е, годината, в която ще се вземат ключови решения за бъдещето на Европа. И НП призовава да бъдем единни, да останем заедно, за да стане Европа по-силна в тези толкова трудни времена, да посрещнем и очакванията на гражданите. Благодаря. Благодаря. Сега давам дума на нашия колега от е, Конгреса аз също съм член на него, господин Берингер. Верде, Herren президентен, либе колегини и колеги, Скъпи господин председател, поздравления за общата годишнина и за инициативата да я отбележим. Ние работихме много съвместно в последните години по предизвикателства, примерно да, отстои, да се борим с популизма, да търсиме по-голяма децентрализация Независимо от е, е, различните ни политически ориентации и финансови възможности. Местните и регионални представители е, имат своите възможности. Ние сме близо до гражданите, радваме се на много високо ниво на доверие от тяхна страна и това създава възможности Особено във времена, когато доверието в институциите сериозно намалява. Затова е, сега е момента да увеличим и влиянието на регионалните и местното ниво. Предизвикателствата са най-разнообразни. В цифровата епоха цифровизацията е сериозен момент. Как, как се отразява тя на гражданите? Също ангажираността на гражданите трябва да търсиме по-голяма активност от тях. Друг момент, който трябва да се решава на местно и регионално ниво е борбата с климатичните промени. Ние в Конгреса на местните и регионални власти, с удоволствие ще продължим нашето взаимодействие и сътрудничество. И е, сме убедени, че ще подновим ангажиментите си за бъдеще. Уважаеми господин е, председател, е, дами и господа, Присъединявам се към отбелязването на 25 годишното от създаването на Комитета на регионите и на Конгреса на местните и регионални власти. 25 години вече има представителство на местни и регионални нива пред другите институции. И е, значението му се усеща далеч е, отвъд регионите, от конкретните региони. Ние приветстваме тясното сътрудничество между Конгреса и Комитета на регионите за да, подсилване на е, ролята на регионалната и местна демокрация в Европа. Сега е момента да обърнем и поглед към бъдещето. Е, Немалко предизвикателства се очертават да проведем една успешна политика на сближаване, която да е, спои е, регионалната и местна тъкан. Освен това, ефективна индустриална политика, водена с сериозно е, и не, инициатива от, на европейско ниво, но и с участие на местно и регионално ниво. Сплотяване на обществото, така че да има демократични гаранции за него посредством съответните политики. По-голяма ангажираност в политическия процес, а и в законодателния процес – Комитета на регионите е, сближава Европа с регионите. Е, процеса върви двупосочно. Приветстваме всички инициативи, които имат за цел да се осъществява управление на всички нива в Европейския съюз диалога с гражданите трябва да стане е, регулярен е, в рамките на нашето сътрудничество. Така ще се засилят връзките между институциите и гражданите. Пьедро Фасино има думата сега. Грасие, сеньор Благодаря, господин председател. Искам да поздравя председателите Ламберс и Кнап, да ги поздравя за тази инициатива. Ако един граждан иска да се обърне към институциите с някакъв въпрос, той се обръща към кмета, към местната администрация. Местните администрации са връзката с гражданите, семейство, с малко дете, което иска определена услуга, те се обръщат към кмета. Ако искат чист въздух и здрава околна среда, те настояват пред местните власти да предприемат нещо. Всички, които искат някаква помощ, се обръщат към местните власти. Живеем във време, в което мобилността е все по-голяма необходимост. Ние живеем в свят, в който всичко се движи бързо. Няма само, няма нито една тема, която да не преминава през е, бюрата на местните власти. Е, политиката на интеграцията, на мобилността, всичко това минава през местните власти. Ако някой смята, че живее в несигурност, той се обръща към полицията, кметовете, местните администрации са, са призовани да бъдат гарант за сигурността на гражданите. И ние трябва да настояваме местните власти да и да получат възможността да отговарят на изискванията на гражданите местната власт е основния стълб на връзката между политиците и гражданите в момента, в който общественото мнение изпитва дори, дори бих казал и враждебност към политиката. Местната власт е мостът, който би могъл да възстанови този диалог и доверие. Битката за силни местни власти означава битка за силна демокрация. Ето за това работи Комитета на регионите и Конгреса на местните регионални власти за това. И когато отбелязваме 25-та годишнина, ние гледаме и към, бъдещите, към бъдещето. Благодаря. Господин Антонин Бухана е следващият. Благодаря, господин председател. Поздравление и за двете организации. Аз съм ръководител на съвет в, на Общински съвет в Шотландия и съм един от малкото членове, които участват и в Комитет на регионите, и в Конгреса. Аз съм от Шотландия и можах да установя и приликите и разликите между двете организации. И аз самият и шотландските колеги сме били докладчици в двете институции. Моят колега беше докладчик пред няколко години по много важен доклад за демокрацията в държавите членки. Също така наскоро беше разработен доклад за фискалната автономия в Конгреса. Аз самият бях доклад в Комитета на регионите за по въпросите на селското стопанство и съм представлявал Конгреса на среща на върха на ОНЕ по прозрачността и конференцията за правата на малцинствата. От тази гледна точка и ето защо в случай на Брексит, ако той се случи, е, или е, ако ние станем независима нация, продълж... възнамеряваме да продължим да работим в Конгреса и искаме контактната група за Комитет на регионите и Конгреса да продължат да работят заедно. Ние ние искаме да работим с Европа като цяло. Благодаря. Думата има господин Колч. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, в Европа и в света демокрацията боледува. Популистите и от крайната левица и от крайната десница се развикрят по ред причини. Нямам време да ги изброявам. Но съм убеден, че ако ангажираме гражданите отново в политиката, това може да стане само през местните власти а, свободата е до, достижение и демокрацията са достижения, за които трябва да се борим ежедневно. И то а, с усилия отдолу нагоре. За това е много важно ние да имаме ангажимент да работим за тях. Нашите две е, организации са взаимно допълняеми. В момента честваме 25 годишнината от създаването на Комитета на регионите и на Конгреса на местните и регионални власти. Нашия мандат не е само политически. Ние сме в директна връзка с гражданите и можем да влияем върху развитието на нашите региони. И именно на местно ниво е най-жива демокрация демокрацията. Там гражданите се ангажират в избора, който има значение за тях. Докато националните правителства твърде често се изкушават от централизма. Аз много се радвам, че чувам тук как всички свидетелстваме за своя ангажимент за работа на местно и регионално ниво. Но не е достатъчно само да го декларираме. Трябва и да работим. Да работим за още повече автономност за децентрализиране на правомощия и да постигаме целите си. Благодаря. Благодаря. Дейвид Симън има думата. Благодаря, господин председател. Тук като говориме колко колцина от нас са членове и на двете институции, става ясно и че работим доста ефективно. Искам да е, изкажа колко положително се отнасям към тях и е, към факта, че честваме сега техните годишнини. Ние допринасяме за законността и демокрацията, заставаме за ценностите на демокрацията по своя начин. Едни е, работят повече, Конгреса работи повече за демокрацията, Комитета на регионите се ангажира и в законодателни процеси. Ние като избранници на местни нива имаме възможност да споделяме идеите си и за нас това е възможно е, най-ценното, за да можем да осъществим и връзка между европейските нации. Два много важни момента има за мен. Първо, Настоящия политически климат е, налага да работим е, работи много активно за, остан... за насаждане на истината, да поддържаме ангажиментите си за това. Ние като политици трябва да загърбим а, е, разликите си и а, да установим отново, да възвърнем връзките си с гражданите си, така че гражданите да са наясно, че политиците работят съвестно и усърдно по проблемите, които ги интересуват. Второ, трябва да сме много наясно с нашите приоритети. В също така и възможността да работим заедно, примерно на мисии за наблюдение на избори, да речем в Източна Европа. Това е изключително ценна, полезна възможност, от която могат да се включват всички колеги. Госпожа Кривко има думата.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 поздравя от името на групата на европейските консерватори и ремо... Е, реформатори. Аз съм един от основателите на нашата политическа група и ние заставаме зад политическите свободи и социалната свобода също. Те са неразривно свързани с економическите свободи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 но а, като представител на Украина следва да ви обърна внимание и на случващото се напоследък в ПАЦЕ, Европе, е, Европейската асамблея на мира. Там има сериозно нарушение на принципите на съвета на Европа заради безпредседентното изнудване и натиск от страна на Руси, Русия. Перспектива для Украины.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 независимостта на нашите институции не бива да бъде поставена под съмнение. Благодаря. Госпожа Михайлова от България. Like Благодаря. Искам да поздравя Комитета на регионите и Конгреса на местните и регионални власти на съвета на Европа по случай годишнината. И двете институции са отрешаващо значение за подобряване на местната демокрация в Европа. Каталунското правителство, правителство винаги ще е, защитава ролята на местното самоуправление. Каталония е за федерална Европа. Само така могат да се подобрят подобри живота на хората. Е, това ще сложи а, край на, на прехвърлянето. Само, това може да стане само чрез прехвърляне на правомощие е, или на европейско, или на регионално равнище. Целта е да засилим още проект, запазвайки многообразието. Благодаря. Петър Флорианчич. уважаеми председатели, уважаеми колеги, дами и господа. Тук се събираме по един щастлив повод. 25 годишната на институциите, които представляваме. Отбелязваме а, опита, който трупаме всеки ден, отбелязваме Европата на правата на човека. И точно за това се борим и в двете институции. Представляваме ценности, е, представляваме права, представляваме върховенството на закона и можем да се гордеем от постигнатото. През последните 25 години бяхме верни на принципите си и съм убеден, че ще продължим така и занапред и през следващите 25 години. във Виена защитавам правата на а, човека и върховенството на закона и работя и извън а, границите на града, за да постигна това. Дам думата на господин Калабуч. Благодаря, а, уважаеми господа председатели. Нека първо да благодаря за целият положен труд за все по-нарастващото въздействие на Комитета на регионите и за участието му в вземането на решения в Европейския съюз. Искам да подчертая, че регионалните и местни органи са институциите, на които гражданите вярват най-много. Затова ако Европейският съюз иска да се движи в правилната посока, трябва да обръща още повече внимание на позициите на Комитета на регионите. Ние сме най-близо до гражданите и диалогът е, е, трябва да продължи в контекста на ценностите, които споделяме. Демокрация, върховенство на закона, субсидиарност. Е, има големи различия между регионите и в голям на част от слушаите да можем да изиграем решаваща роля за бъдещото им развитие. Благодаря. Господин Антин, Антонио, господин председател, 25-та годишна на двете институции са от голямо значение, е от голямо значение във връзка с събитията в Европа след Втората световна война и придвижването към мир и демократизация на Европа. През последните няколко години аз имах честа да работя с Украина ам, в процеса на демократизация. Там заедно с колеги от, други колеги от Комитета на регионите. Бяхме на Майдана по време на резолюци... революцията, работихме с градове и градски райони. Това е част от процеса на демократизация и трябва да продължи. Видяхме колко е ценно и благодарение на работата на работната група на Комитета на регионите. Видяхме го от първа ръка и във връзка с казаното тук от представителката от Украина. Решението на, парламента, е на парламентарната асамблея на съвета на Европа да допусне връщането на руската делегация, включително делегати от, окупирания полуостров Крим в момент, в който той продължава да окупира, в момент, в който продължава да се разследва сваления самолет, на практика е удар върху моралния статут на е, върху моралните устои на Европа. И се надявам, че по повод тази 25 годишния ще си дадем сметка какво се случва и ще продължим да работим в подкрепа на Украина за преход и за демокрация. Благодаря много на всички изказали се. Е, давам думата на Андерс Кнапе да направи заключителни коментари. Заповядай, Андерс. Благодаря, господин председател. Много от въпросите, които бяха повдигнати по време на дебата, са тясно обвързани с хартата за самоуправление, подписана от всичките 27 държави членки на съвета на Европа и ратифицирана от всички държави членки на Европейския съюз. В тази харта съвсем ясно се очертава необходимостта от формализиран процес на консултация между централното правителство и местните и регионални власти по всички въпроси, които са свързани с тяхното действие. И не става дума само за економическите въпроси. Става дума за възможностите да си вършат работата и да работят за гражданите. За съжаление обаче установяваме, че нещата се движат в грешната посока. На национално равнище все по-често се вземат решения, дори е, когато е ясно, че това е в нарушение на договора за местната демокрация. И мисля, че от особено значение когато обсъждаме отношенията с националните правителства и ние, и вие в Комитета на регионите, редовно да се позоваваме на тази харта. И мисля, че това е тема, по която трябва да се обединим и да работим заедно. Защото държавите членки са ратифицирали тази харта и са длъжни да я спазват. Имаме и други общи интереси. Демографското отношение в Европа днес, миграцията, Що се отнася до демографското положение, Европа все повече застарява. Хубаво е, че хората живеят по-дълго, че са по-здрави, по-богати но това създава и повече работа за местните регионални власти, които е, често са по-ангажирани с подкрепата на застаряващото население. Друг важен проблем е нарастващата корупция. Какво значи това в нашите общества? Ами значи липса на доверие на, от страна на гражданите към избраните лидери на всички равнища на управлението. Трябва да се борим срещу корупцията и в двете организации. Има и заплахи срещу избрани лидери навсякъде в Европа. И не става дума само за заплахи от граждани, отправени към политически лидери. Има заплахи от страна на престъпни организации, има заплахи от страна на други политици и е напълно неприемливо да има ситуация, в която а, хора не искат да се кандидатират на избори, защото е станало твърде опасно. Така че и това трябва да обмислим в двете институции. Друг важен въпрос е равнопоставеността между половете. В съвета на Европа имаме съвсем ясни правила за мерки по отношение на, на пола, който е представен по-слабо. Е, бихме искали да има равно представяне на половете. От години настояваме за това и е, установяваме, че качеството на работата на организацията ни се подобрява. В заключение. В Конгреса на местните регионални власти е, очакваме през следващите 25 години да засилим сътрудничеството си с Комитета на регионите на Европейския съюз. Ние се допълваме много добре и трябва да работим заедно. В Конгреса на местните регионални власти е, не сме доволни от положението в съвета на Европа и по-конкретно въпросът, който беше повдигнат за решението, което беше взето. Всъщност това подкопава авторитета на институцията, която се бори за три основни цели – демокрация, върховенство на закона и ще продължим в Конгреса да обсъждаме е, с приятелите си от местните власти и в Русия, и в Украина, и в други страни е, тази тема, защото това, което се случва сега е неприемливо. Благодаря. Благодаря много за тези заключителни коментари, е, които очертават и възможности за бъдещото ни сътрудничество. Ще е, продължим да разговаряме по тези теми. От 2 часа нататък в 52 е, зала на Комитета на регионите ще имаме възможност да говорим за децентрализацията в Европа. Но преди това, нека да възстановим силите си и за това Виканя в атриума на петия етаж, където ще има обяд. И както винаги, ако говорим повече, ще имаме по-малко време за обяд, така че нека да приключваме. Благодаря на всички за участието. Надявам се, че ще се видим след малко, че ще бъдете многобройни. И при всички положения ви пожелавам ам, приятна вакансия и успех до следващото ни заседание. Ще продължим работата си от октомври до декември, защото трябва да се работи. Проблемите в Европа няма да се разрешат сами. Благодаря.